So, dear colleagues, may we begin? Uh, do you hear me? Чувате ли ме? Сега чува, чува, чуваме ли се? And now you, do you hear me now? А сега чувате ли ме? Да. So, may we begin by adoption. И така, да започнем с приемане на дневния ред. Искам да ви запозная с следните е, промени, които са предложени в дневния ред. Е, точки 4, 1, 14, 15, 18 се отлагат. Точка 6 ще се разгледа след 12. Точка 14 докладване пред комисията, а пред комисията ще е, се е, проведе след 22 е, точка. Не виждам възражение, така че така коригирания дневен ред се счита за прият. Точка трета съобщение на, на председателя. да ви запознае с решенията на координаторите. На своето заседание днес след обед координаторите взеха следните решения. Първо да проверят е, възоснова на е, правило 30, е, разпоредба 39.3, доколко е уместна правната основание, за предоставено в временното споразумение между са законодателите, което е постигнато на 12 февруари 19 и съответно привеждането в съответствието на предложението за омнибус. Второ, ако е необходимо, в случай на временно, на предварително споразумение между са е, законодателите по е, предложението за сигнализиращите за наредности, да се провери е, на основание член 39.9, доколко е уместно правната основание, което се предоставя в това временно споразумение, на което стъпва това временно споразумение. Да се покани, трето, да се покани комисията да представи и обсъди пред комисията готовността си, съобщението за готовност пред заинтересованите страни за оттеглянето на обвинението кралство и правилата на ЕС в областта на гражданското правораздаване и е, международното частно право. Четвърто, да се е, от, е, отмени е, изслушването, общественото изслушване, връщане на дългове, преглед на инструментите за граждани, което беше включено в предварителното планиране на изслушванията за първата половина 19-та. Пето, да се покани представител на експертната група на високо равнище на бъдеща среща, вместо да се провежда публично изслушване и накрая да се гласува по временното споразумение, предварителното споразумение решение в резултат на, на междуинституционалните преговори по авторско право в цифровия пазар по време на меж... извънредно заседание на комисията на 26 февруари в 15 е, часа. По всяка вероятност в 15 часа. Това е, са съобщенията. И сега да продължим с е, е, гласуването. Надявам се, че всички сте си е, сложили картите за гласуване в машините. Първо ще гласуваме по So, uh, we are at item four. Значи на четвърта точка 242 сме в момента. Е, обежище, фонда за обежище и миграция. Преди гласуването е, ще дам думата на докладчика господин Лебретон, ако желае да я вземе. Oui, merci, Благодаря, господин председател бих желал съвсем накратко да кажа няколко думи. Целта на това предложение е да се създаде един фонд за миграция и убежище вместо сегашния, сегашно действащия план от 14-та насам и да се усъвършенства финансовото управление на този миграционен фонд – това са съображенията. Проблема е, пред нас е, е обаче правното основание. Няма съмнение, че член 78-79 е, всъщност отговарят, защото те се отнасят до тази обща миграционна политика. Член 18 от договорите е много общ той поставя въпроса за солидарността и справедливото разпределение на отговорностите и тежестите на държавите членки, е, както и финансови такива, при нужда е, текстът е малко общ и неясен, така че не съм убеден, че този член 80 ни върши работа. Е, освен това, той е член, който преследва доста общи, е, общи цели и е твърде е, общо формулиран и така мъгляво, за да служи за правно основание. И второ, ако искате да го, да го приемете като правно основание, така по-общо правно основание, трябва да се съобразим с правната практика на съда и решение от 2009, според, кое, според което такава правна база не е приемлива за важни решения, а мисля, че е нашето решение в случая е доста важно, така че трябва да избягваме множествени правни основания, с, които са двусмислени този фонд, предишния е, члена, който е, действа в момента, е, фонда, който действа в момента, бе прият някога на базата на този 80-ти член и трябва да кажа че резолюцията, решението на парламента о, за положението в Средиземно море формуляра едно становище, е, според което добавяме е, именно членове, като основание членове 78 и 79. Значи за член 78-79 е, проблем няма, но ако добавим и член 80, аз ви препоръчвам да, да имаме отрицателен отговор. Но разбира се, трябва да се посъветваме и с правната служба. Кой иска да вземе думата? Не съм много сигурна за какво говори колегата Лебратон. Според нас трябва да помислим за това, да говорим за това, дали да добавим правно основание за това предложение и да гласуваме за. Ние сега не говорим за самото установище на докладчика. Но разбира се, е, никога не пречи да поискаме становище на правната служба и да обясни. Може ли правната служба да обясни? Благодаря, господин председател. Първо, мисля, че трябва да припомним, че тук става дума за правно основание. Това е дадена разпоредба, е, клауза от договора, която дава възможност на институциите да вземат решение. Това означава правно основание. Това означава, че една, едно правно основание е, винаги трябва да е, е, предвижда процедура да на вземане на решение. При, в случая с член 80 такава процедура не е предвижена. Член 80 е, всъщност е, е, определя една цел, която се добавя към отделните конкретните цели, формулирани в, които са на, на базата на, на основание член 78, 79 и 4 за границите, обежищата и миграцията. Ето защо 80-ти член е отделен от тях, защото принципа за солидарност, т.е. ето защо той не се разграничава от тях, защото принципа за солидарност се отнася до трите други. Е, според нас е, самият член, член 80 сам по себе си не представлява правно основание предложението на комисията Либе е да се добави този член, член към правното основание, но няма, от това няма вреда, няма отрицателни правни последствия, не, е, не помага, но и не вреди вероятно е, когато дойде момент, ще трябва да разпиш, е, когато трябва да се разпише вече е, този акт, юрист, лингвистите ще използват модела на Съюза, за да комбинират този член с заедно с останалите. Но и, и тогава този член 80 може да бъде е, е, споменат, без обаче по някакъв начин това да е, подкопава смисъла и е, тежестта на членовете 78-79. Той няма правен смисъл, но не пречи. Благодаря, председателя. Чухме предложението на докладчика да не се добавя член 80 е, от договора за функциониране на Съюза. Това е предложението. Повтарям го, казвам го, за да сме наясно за какво гласуваме. Значи, кой не иска, който не иска да се споменава член 80 да гласува за тези, които искат да се споменава, да се има позоваване на 80 ти да гласуват против. Ясно ли е това? So, uh, let us, uh, open the vote. И така да гласуваме. Аксел. It has been rejected. Отхвърля се. Което означава, че сме за това да се добави член 80. Сега стигаме на 4.3. 4.3. Да гласуваме по готовността е, за е, посрещане на рискове е, в електроснабдяването. Господин Лебретон, съвсем накратко, няма проблем с това досие. Става дума за предложение за регламент, което иска трансгранично сътрудничество между здравите членки за предотвратяване на или управление на кризи с електроенергията Правното основание е, е член 194 от е, договора за функциониране на Европейския съюз и е, това е. So, uh, you have heard the proposal. I open the vote. Чухте предложението, сега да гласуваме. and it has been adopted. So... Приема се. Поздравления два пъти. Поздравявам господин Лебретон. И сега продължаваме при закрити врата, така че ще помоля тези, които нямат право да присъстват на това заседание, да бъдат така любезни да, си, да напуснат залата.